И така, уважаеми дами и господа, протоколът за приятите текстове от предишната сесия е на лице. Ако няма възражение, го смятаме за одобрен. Господин Верховстат, поискахте думата по процедурен въпрос. Poštovani gospodine председниче, želim vam se zahvaliti na riječima koje ste izrekli. Уважаеми господин председател, бих искал да ви благодаря за думите на подкрепа, които чухме преди малко. Бих искал обаче да се възползвам от тази възможност, за да предложа от името на групата АЛДЕ, цел на член 152.1, следното. Да приемем единна резолюция за Сребреница. Предлагам ви да я приемем в четвъртък сутринта. Тогава ще имаме достатъчно време, ще може да проведем дискусия и да приемем и самата резолюция. Чрез тази резолюция ще окажем почет на жертвите на клането. По този начин ще почетем всички жертви от гражданските войни в бивша Югославия. По този начин ще отворим и нов път за всички държави от Западните Балкани. Нуждаем се от тази резолюция. Света се нуждае от тази резолюция на Европейския парламент. Благодаря. Предлагам след това, когато говорим за дневния ред в четвъртък, да обсъдим този въпрос. Ще ви дам думата отново тогава. Госпожо Хармс, по процедура. Äh, Господин председател, уважаеми колеги, тази седмица ще бъде белязана от дискусиите около референдума в Гърция. Смятам, че Гърция и Европейският съюз се намират в изключително сложна ситуация след този референдум. Какво доведе до нея може да, се дебатира много в Европейския парламент на няколко пъти предупреждавахме, че ще се стигне до тук. В протоколите може да се види и, че Мартин Шулц по-рано като председател на политическа група и сега като председател на парламента направи много, за да се предотврати тази ситуация. А сега, кое е правилно, кое е грешно? Според мен, една от най-важните функции на Европейския парламент като орган, който се избира пряко от гражданите в цяла Европа, сега този парламент трябва да построи мостовете, които да изведат Европейския съюз от тази трудна ситуация. Господин Шулц, не ми е лесно да го кажа, защото вие сте защото заложих големи надежди в петия председател на Европейския съюз. Трудно ми е да го кажа, но смятам, че моята политическа група е права за това, че начина по който се намесихте в гръцкия дебат беше погрешен, беше безотговорен. Не защото подкрепихте отговора да, а защото тръгнахте по пътя на това да допринесете на конфронтацията, която се получи около Гърция, в Гърция и в Европа. Нека да ви кажа, смятам, че не сте способен да изиграете активна роля от името на Европейския парламент в този кризисен процес. Искам да ви призова поне веднъж да се въздържите, защото вече приценихте достатъчно щети. По-големи щети от ползата, която бихте постигнали за Европейския парламент. Госпожо Цимър, допускам по същата тема. Правилно допускате. А, и няма как да сте изненадан. Миналата седмица Димитрис Пападимулис като заместник-председател на Обединената десница ви писа писмо в протест на това, че от миналата седмица в качеството си на председател на Европейския парламент се намесвахте активно в провеждането на референдума. Според нас не е допустимо председателя на Европейския парламент, единствената пряко избирана институция, да се намесва в един демократичен процес на гласуване в държава членка. Не го направихте в Шотландия, не го направиха не го направихте по време на референдума в Холандия, е тогава не бяхте още председател но искам да кажа, че не съм виждала друг председател на Европейски парламент да съобщава, че възнамерява да подеме кампания, да съобщава, че ще се намесва, ще агитира с председател, който казва, че това правителство е в залеза си, че то трябва да бъде сменено от служебно техническо правителство. Не съм чувала президента нарича министър-председател демагог всичко това няма нищо общо с отговорностите ви на председател. Миналия мандат и този мандат вие поехте поста си, за да укрепите правата на парламента, но никога не сме ви давали подкрепата си да мислите, че вие олицетворявате парламента. Вие не сте парламента. Ние сме вашите възложители, а никой не ни е питал каква е вашата позиция. Точно там е работата. Настоятелно ви моля за напред да се въздържате от подобни действия, неуместни за председател на парламент. Всяки народ има право да решава важни въпроси в рамките на референдум. А ние като Европейски парламент, демократично избрана институция, сме длъжни да защитаваме демокрацията. Недопустимо е в Европейския съюз избирателите да бъдат превърнати в най-слабата брънка от веригата. Трябва да им се дава възможност да обсъждат альтернативни предложения и да гласуват за или против тях. Още веднъж настоятелно ви моля да осъзнаете това, господин председател. Сбъркахте, поправете си грешката. Уважаеми дами и господа, виждам, че има страшно много заявки за изказване. Много ми е трудно, защото според правилника нямам право да спирам подобен род дебати, но пък този дебат ще заеме повече време, отколкото се предвижда по правилник. Помислете дали ще участвате. Малко съм изненадан, когато става дума за унгарското правителство. Ме молят да представлявам парламента всячески. Още повече не съм искал оттеглянето на гръцкото правителство. Моля ви, четете текстовете преди да започвате да кряскате. Уважаеми дами и господа, Помислете си дали искате да се впускаме в този дебат. Заповядайте, господин Верховстат. Uh, Бих искал да кажа нещо относно дебата в сряда. След малко. Тогава в сряда. Среда или сега? Кога, кога ще обсъждаме Гърция? В сряда или сега? Следващия ни въпрос е дневния ред и ще получите думата. Друг желая ли думата? Благодаря. Заповядайте, господин Питела. Ма, я не пенсо, президент. Аз, господин председател, когато човек е избран за председател на парламента, това не означава, че не може да взима думата. Разбира се, че може. Преди няколко месеца заедно с Мартин, Мартин Шулц участвахме в много публични мероприятия. На всяко едно събитие или мероприятие Мар... Мартин Шулц се изрази положително. Той винаги е работил в дух на сътрудничество. Той винаги е търсил духа на а, разбирателство. Той се опитва да, да се опитва да направи всичко възможно, за да се спаси Гърция, да се намери някакво решение на проблема. Предвид сложното положение, в което се намираме, предвид сложната история на европейските институции, смятам, че трябва, трябва да търсим правилните мишени, а да не се насочваме към погрешните. Нека се опитаме по-скоро да обединим усилията си, за да може Европейския съюз и еврозоната да излезат от това трудно положение. Ние, социал-демократите, трябва да направим всичко възможно, за да спасиме е, Гърция, за да може гръцкото правителство да а, е, спази своите задължения и да върви напред. Нека да не губиме енергия в полемика срещу човек, който по, като председател винаги е защитавал престижа и авторитета на Европейския парламент. Благодаря ви. Благодаря. Не виждам други желаещи да се е,